В сряда ние ще изразим своите приоритети в областта на общата система за обежище. Благодаря. С това дебатът приключи. Гласуването ще бъде в сряда на обяд. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Лейхфрейд контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба. Давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар, уважаеми колеги. Доклада свързан с износа на стоки и технологии с двойна употреба. Когато а, поех изготвянето на този доклад, аз не бях наясно с неговите измерения. Тук става въпрос за един а, економически е, сектор, който е много всеобхватен, който гарантира работни места, който генерира а, приходи и така нататък. Но това е един економически сектор, който трябва да бъде регулиран на европейско ниво. Трябва да се издават разрешения за износ е, за стоки, които са с двойна употреба, за граждански и за военни нужди. Тук става въпрос за химикали, е, за е, части, за компютри и в крайна сметка става въпрос и за софтуер и за части от софтуер. За мен е важно отделните законодателства в държавите членки да бъдат сведени до едно единно законодателство, което да бъде хармонизирано във всички държави членки и да доведе до прозрачност на европейско ниво. Този договор отрази и може би за първи път последствията от влизането в сила на договора от Лисабон. Предложението беше предоставено на съвета и се надявахме процедурата да бъде приключена преди влизането в сила на Лисабонския договор и текста беше разгледан след това в Европейския парламент, което е добре, защото можем да го обсъдим, да говорим за него сега. Благодаря на представителя на комисията за това, че нещата бяха уредени по такъв начин, че те са правно издържани. Има, разбира се, някои основни проблеми, които останаха неразрешени. Постигнахме съгласие с изключение по един въпрос с съвета. Въпросът е следния. Дали износите трябва да бъдат разрешени след като са извършени или трябва да бъдат разрешени преди да са извършени? Смятам, че разумно е от гледна точка на сигурността, на прегледността и прозрачността да се... Ам, е, иска разрешение преди да се изнесе някаква опасна стока, а не да се иска разрешение след като вече износа е извършен и тези стоки са ам, напуснали територията на Европейския съюз. Е, това е така наречената екс-анте-експост дискусия. Е, че първо да се поиска разрешение и след това да се извърши износа. Въпросът, по който не съм на едно мнение с съвета, е въпросът с доклад, с, свързан с прозрачността. Един въпрос, който може да се реши по технически а, а, чрез технически методи, накрая да се дава информация какво е изнесено, как е протекал износа, дали всичко е наред и така нататък. Защото има уреди, които се изнасят и в крайна сметка могат да доведат до нараняването на хора. Ако, се случва, ако има такава опасност, то износа трябва да се следи и да не се допускат а, такива последици. Благодаря ви за дискусията. Благодаря. От името на комисията получава думата комисарят Малмстром. Благодаря, господин председател. Господин докладчик, ден след ден европейските предприемачи трябва да се конкурират във все по-конкурентна среда. Среда, която непрекъснато се променя. Датите на доставка са изключително важни. Износа на стоки с двойна употреба са, е изключително сложен въпрос в тази връзка. И тук не става въпрос за стоки, е, които попълват малки економически ниши. Това са стоки, които се използват в много области на индустрията, в космическата индустрия, в телекомуникациите, химическата индустрия и прочие. Те се контролират обаче, защото биха могли да се използват и за военни цели. В много страни има улеснения за износителите под формата на генерални лицензии, така че да могат да се разрешат възмо... с възможно най-малка административна тежест процедурите по избор, износ на някои от тези стоки. Предложението е да се увеличат тези разрешения и те да покриват целия Европейски съюз. По този начин износителите от всички държави членки могат да използват опростените процедури за някои стоки с двойна употреба. По този начин участието в международни изложения ще бъде по-лесно. Изнасянето на стоки, след като те са били поправени, също ще стане по-лесно и търговията с някои индустриални химикали ще се пръсти. Също време на държавите членки ще успеят ем, да съсредоточат ограничените си ресурси върху онези стоки, които действително представляват сериозен риск. Има случаи, в които в някои държави членки е забранен износа на дадена стока, която е позволено да се изнася в други държави членки. Целта е да се елиминират подобни несъответствия. В много страни се правят усилия за това. И затова искам да благодаря на господин Лайхтрик за конструктивната работа и конструктивното предложение. Смятам, че вашият доклад върви в правилната посока и до голяма степен съвпада с е, позицията на комисията. Благодаря, госпожа Монстрем, От името на комисията по е, външни работи и е, от името на групата на зелените също време господин Бютикафер. Благодаря, господин председател. Търговията и сигурността са от голямо значение за нас. Уредите с двойна употреба могат да се използват за граждански цели, така и за опасни цели, които да застрашават сигурността. Някой, например, нем... немското министерство на економиката, цитира, че става въпрос за некритични предмети и стоки. Европейския парламент в тази насока много отговорно подходи по, по въпроса, свързан с стоки и технологии с двойна употреба. Много ясно изложихме нашата позиция според нас ще е много небрежно, ако не се спазват определени контролни механизми. Отправям апел към колегите да приемат препоръките на ИМКО и на СЕДЕ, свързани с предварителния контрол. Има голямо противоречие което все още съществува по тази тема. Да се контролира след това, е, това означава по-малко сигурност. Обаче ние имаме повече сигурност, имаме нужда повече сигурност както за нашите граждани, така и за нашите партньорски държави и за нашите търговски партньори. Обаче АФЕД иска ем, проверките преди износа да бъдат е, заместени с е, проверки след износа, което ще застраши сигурността. Холандия е, предупреди за рисковете при една такава промяна. Ние е, трябва да защитим нашите е, граждани и пленарна зала да гласува по съответните промени от съответните комисии. Госпожа Кестингър. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Този регламент предвижда общи разрешения за технологии стоки с двойна употреба в трети държави. Тези общи разрешения трябва да бъдат предоставени на международните износители на малките и средни предприятия. Обаче те трябва да им дават възможност те да предвиждат своите действия и да се засили конкурентоспособността Смятам, че допълнителните изисквания, които се налагат на износителите, не водят до улесняване, а до утежняване на процедурата. Износите на такива стоки трябва да се извършат безпрепятствено, е, като се наблюдава техния процес, така че да не представляват е, застрашаване на сигурността. Е, има услуги, които са свързани с 24-часово е, е, следене на определени машини за предоставяне на отделни части за тяхното функциониране и така нататък. Трябва да се вземат предвид и тези аспекти. Трябва да се изградат рамкови условия и ако понятията не са ясни, те трябва да бъдат доуточнени. Трябва да бъдат включени всички актьори в процеса на взимане на решение. Важни са сигурността и прозрачността, това е без съмнение. В крайна сметка искам да подчертая още веднъж, че този регламент трябва да доведе до прозрачност и до премахване на бюрокрацията както и за сигурното и безопасно използване на стоки и технологии с двойна употреба. Благодаря ви. Благодаря от името на социалистите господин Каташ. Благодаря, господин председател. Колеги, Искам да поздравя нашият колега за работата му по този много специализиран въпрос. Той е специализиран, но има голямо значение за сигурността на Европейския съюз. Ние осъществяваме контрол и проверки върху стоки с двойна употреба отдавна. С митническата регистрация Европейския съюз се опитва да предотврати оръжия за масово унищожение да бъдат изнасени. Също така искаме повече прозрачност и повече демократичност в системата. Искаме обаче тя да бъде сигурна и демократична. Искаме също така стоките с двойна употреба и опасните стоки да бъдат предмет на внимателен контрол. Европейския съюз иска годишен доклад, за да се улеснява задачата по наблюдение и контрол. Европейската комисия трябва да представя доклади на парламента редовно по създаването на общностна система за контрол, за износа на стоки с двойна употреба. Що се отнася до националните системи за износ, те трябва да се усъвършенстват. Списъкът с стоки, подлежащи на контрол, трябва да се актуализира не без участието на Европейския парламент – Искаме парламента да участва в всички тези дейности, за да можем да играем своята роля на съзаконодател. Благодаря, господин Риналди. Благодаря много, господин председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Ако има една част на търговията, която трудно се контролира, това е търговията с оръжия. И е, причините за това са ясни. Може да, се, да изглежда, че е, има е, всъщност търговия на някаква безопасна стока, но в последствие тази стока да може да се превърне в оръжие. Именно заради това ни трябва система за контрол, която е достатъчно ефективна. Когато започнахме да работим по темата, комисията поиска от нас да се измени регламент от 2000-та година. Това искане вече оттеглено, но все още се работи е, по старо законодателство и е, сега е, работим по измененията на законодателство от 2009 година, а комисията вече иска промени, изменения към този регламент. Опитваме се да работим прозрачно и именно заради това бихме искали да видим един консолидиран текст. Що се отнася до, поли... до позицията на групата на либералите, ние сме като цяло скептично настроени, що се отнася до максималните суми от 5000 евро, например, а, има и ограничения в списъка на страните крайна цел на износа и По отношение на основанията във връзка с сигурността и пазара. Трябва да настоим за максимална прозрачност и за един механизъм, който позволява наблюдение или от страна на агенции за правата на човека или от страна на синдикатите и така да се информира и Европейски парламент. Господин Шолт има думата от името на Обединената левица. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Благодаря на докладчика за свършената от него работа по този доклад. От името на моята ближеска група му желая успех по време на трудните преговори с съвета. Искам да подчертая две неща. Измененията на НП не са никаква помощ за докладчика да обогати своя текст и да засили позицията на парламента по време на преговорите. Измененията искат да улеснят живота на износителите на оръжие. Ние не подкрепяме това изменение. На второ място искам да кажа, че моята политическа група има проблеми с това, че списъка с стоки с двойна а, употреба ще бъдат използвани в страни с конфликти и то за недобри цели. Ние формулирахме едно наше изменение, изменение номер 47 и това ще е в интерес на развившите се държави. Надяваме се за вашата подкрепа. Господин Обермайер има думата. Благодаря, господин председателю. Химикали и здравоопасни вещества могат да използват както за граждани, така и за военни а, цели. Либия беше снабдявана години наред с такива стоки с двойна употреба, както Италия и Малта бяха държавите с най-голям износ към Либия. Държави като Австрия се придържаха към ограниченията. Тези двойни стандарти трябва да бъдат премахнати. Държавите, които изнасят оръжие, трябва да се придържат към по-строги е, стандарти и разпоредби. Относно смартфоните и софтуерите, трябва да се помисли дали те не са от полза за демократичните движения, както беше примера в арабските държави. Трябва да се проверяват и самите адресати, дали те не са със съмнителна репутация. Следващия оратор има думата. Благодаря. Броят на продуктите засегнати от това законодателство е доста голям. От самолетни двигатели, до тръби. Когато погледнем този списък, малко се объркваме. Ние имаме нужда от упростяване. Необходимо е ексанте контрол, който да е хармонизиран. Аз самият знам, че някои шведски фирми отказваха да изнасят подобни стоки. Аз мисля, че по отношение на телекомуникационните устройства, те могат да са изключително важни в процеса на освобождаване на някои страни. Не, не бива много сложни правила, които всъщност да наказват гражданските движения. Ексанте системата всъщност е, прилича на системата за доставки just in time или на време. Аз мисля, че е хубаво да знаем дали една система експост да не санкционира предприятия. Това, от което имаме нужда е яснота. Да, и хармонизация. Според мен системата Ексанте е, съответства е, с идеята за упростяване. Благодаря. Господин Земке. Благодаря, господин председател. Затрудненията, с които се сблъскваме тук е, че не всички държави членки използват едни и същи критерии, що се отнася до износа на стоки с двойна употреба. Смятам за, за това, че трябва да стигнем до ситуация, в която всички държави членки прилагат едни и същи високи стандарти при износа на стоки за които могат да бъдат използвани и за граждански, и за военни цели. Именно заради това смятам, че този регламент трябва да насочи вниманието към потребността да се предотврати разпространението на нови технологии и софтуер. Смятам, че така ще можем да се преборим срещу кибертероризма. Господин Пашко има думата за една минута. Темата на доклада е важна и от политическа и економическа гледна точка. Европейски съюз иска да предотврати износа на стоки за военни цели. От друга страна трябва да се отчитат економическите интерес на производителите. Ето защо регламентът е неясен, тъй като трябва да предотврати съществуващите вратички. За някой регламентът изглежда твърде силен, за други твърде слаб, изискваш непрекъсната презглеждаща. Аз съм за повече прозрачност и ето защо съм за разрешаването преди износа, не е обратното. Особено след Лисабонския договор Парламентът може да помага. Ето това правим. Ето защо нашата роля трябва да се засилва, а не да бъде пренебрегвана. Преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Господин Яр. Благодаря, господин председател. Когато става въпрос за разрешителни за стоки с двойна употреба, всички сме на едно мнение, че в Европейския съюз трябва да има единни правила и стандарти. Държавите членки да нямат различни подходи, да не се стига до изкривяване на конкуренцията. Е, да, всичко това звучи логично, когато казваме, че искаме разрешителните да се издават преди извършването на износа, искаме прозрачни процедури, искаме а, е, успешни контролни процедури. Искам да подкрепя казаното от колегата Кесингър, че имаме нужда от система, която да а, е, бъде от полза и на малките и средни предприятия. Ето защо аз апелирам към докладчика просто да обърне внимание на условията в разпоредбите, които ще бъдат налагани, да бъдат взети предвид малките и средни предприятия. Господин Фрейда има думата. Благодаря, господин председател. Проблема за използването на граждански технологии за военни цели няма как да се разреши с прост контрол на износа на така наречените стоки с двойна употреба. Контрола върху износа е важен и той трябва да се провежда строго, но времено това не трябва да пречи на достъпа на развиващите се страни до тези стоки, защото те много често са важни за тяхното развитие. Именно заради това процесът на целият процес трябва да е прозрачен и демократичен. Научните изследвания трябва да се имат предвид, те се финансират, да кажем, по седма рамкова програма и трябва да се има предвид изследвания, извършвани с участие на на космическата и самолетна промишленост на Израел, да кажем. Има ситуации, при които може да се използват европейските научни изследвания за военни цели в други страни. В заключение към дебата давам думата на комисаря Малмстрем. Благодаря, господин председател. Господин докладчик, от името на господин Дахухт искам да ви благодаря отново и на вас и за свършената работа. Остават два основни елемента, които трябва да се разрешат, а именно предложението за система за авторизация ексанте. Комисията твърди, че системата е същата. Една и съща система трябва да се прилага навсякъде, за да няма двойни стандарти. Съгласни сме с вас, че е необходим и някакъв механизъм за отчетност, без обаче това да налага прекомерна тежест върху дейността на малки и средни предприятия. Но действително би било важно да има някакъв механизъм за отчитане. Така че искам да благодаря за този дебат. Благодаря докладчикът господин Лайфтрид има думата за заключителни коментари. Благодаря, господин председателю. Исках да използвам тези последни две минути, за да апелирам към съвета. Там, където трябва да има представител на съвета, няма никой. Смятам, че а, не е много разумно да се водят дебати без присъствието на съвета. Те също трябва да са тук. Когато а, Европейския парламент а, когато съвет иска нещо в Европейския парламент, трябва да дойде по време на тези дискусии и да чуе позицията на Европейския парламент. Относно доклада, да, става въпрос за много стоки, става въпрос за работни места, работни места, най-вече в малките и средни предприятия, където се произвеждат високотехнологични продукти. Важно е в цяла Европа, в цял Европейски съюз да има единни стандарти а не както колегата Федор посочи, една държава членка спазва едни стандарти, друга други или някой въобще не спазва и така нататък. Важно е да стигнем до едно решение и то бързо. Съвета трябва да приеме, че нещата не стават така, както те искат. Надяваме се, че по време на преговорите ще стигнем бързо до едно окончателно решение в интерес на економиката, на работните места и също в интерес на запазване на ем, неприкосновеността на ем, човешкото е, достоинство, както и за да се гарантира сигурността и безопасността на всички граждани. И така. Приключваме дискусията по този въпрос. Ще гласуваме утре в 12 часа. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е доклад на господин Симпсън за Европа.